Uh, колеги, нека да започнем заседанието, тъй като вече е 9.15. Добро утро на всички. Първата точка е приемана на дневния ред. Искам да предложа едно изменение към дневния ред. Веднага след гласуването, тъй като ще има много колеги в залата, ми се иска да разгледаме една допълнителна точка – предложение за решение на съвета, даващо възможност на Франция да прилага специални ставки за Рома, произведен в Мартиника, Гион и някои други райони. Това ще бъде след гласуването. Искам да ви кажа, че както правим обичайно, заседанието се излъчва в интернет и предвиденото време за всяка точка е само условно. Ако няма възражение, нека да преминем нататък. Одобрение на протокол от заседанието от 7 ноември. Имате протоколите. Ще ги считаме за прияти в края на заседанието, в случай, че няма възражение. Преминаваме към точка 3 съобщения на председателя. За момента нямам съобщения. Решенията на координаторите, които ще бъдат взети днес, ще ви бъдат съобщени следващия път, когато заседаваме, именно след нова година. Нека да преминем сега към точка 4 от дневния ред. Юнос Омарджи е тук, той е докладчик по тази точка. Искам да ви дам думата, за да представите доклада за потенциала на най-отдалечените региони. Благодаря, госпожо председател. Макар, че не сме много, многобройни тук сега сутринта, се надявам да успеем да дискутираме плодотворно и качествено този доклад по собствена инициатива за най-отдалечените региони. Нека първо да поздравя с добре дошли е, делегация на регионалния съвет на Гваделупа. Те са тук, за да наблюдават нашата работа днес преди обед. Нашата комисия регулярно се интересува от проблемите на най-отдалечените региони, защото естествено всичко, което се отнася до член 349 от договорите и правомощията на нашата комисия, разбира се, ни интересува. И имаме за цел именно да се налага спазването на член 349 и съответните дерогации, които отчитат особеностите на тези региони. Считам, че е абсолютно необходимо да действаме по този начин, защото знаете, че най-отдалечените региони е, са изоставащи в развитието си и а, е, трябва да се постигне някакво ниво на сближаване. Днес е, следва да започнем една нова фаза в отношенията между Европейския съюз и най-отдалечените му райони – С какво се отличават тези взаимоотношения, поне с какво се отличаваха до този момент? да кажем, едно подсилване на регионалната политика и на политиката за замедели. А считам, че в момента трябва да се отворим повече към нови цели, които да дадат възможност на регионите да се впишат по-добре във вътрешния пазар, което ще им даде възможност и да се справят с нови предизвикателства, пред които се изправят те. Европейската комисия излезе с ред съобщения, свързани с стратегията за предложена от най-отдалечените региони също и е, има инициативи, предложени от парламента. И е, според е, мен, е, нашата амбиция, която е формулирана и в доклада, е да се предприема един е, конкретен прагматичен подход, който да съчетае политиките на Европейския съюз, за да могат те, е, тези най-отдалечени региони да постигнат своите цели. Това първо. Второ, много често оставаме с чувството, че отношенията, които е, са се създали между Европейския съюз и най-отдалечените му региони, се свеждат до е, прилагането на една политика на солидарност. Това до известна степен е така, но не следва да забравяме, че тези региони през, в центъра на европейските цели, които се предполага да се изпълват, изпълняват от целия Европейски съюз. И най-отдалечените е, региони всъщност се възползват от всички предимства на съществуването си в ЕСА. Примерно, за биоразнообразието. Е, Европейския съюз не би могъл да постигне своите цели, ако е, не е, се провеждат тези политики и в най-отдалечените региони. За климатичните промени знаете, че тези региони могат да играят една много важна роля в изпълнението на Европейския съюз на тази глобална цел. За опазването на кораловите рифове, отново най-отдалечените региони имат много конкретна и важна роля. И също за морската политика, казвал съм го нееднократно, именно най-отдалечените региони и за океански територии изпълняват тази основна, основните цели на тази политика и дават своя принос за създаване на растеж в този отрасъл. И за това не бива да бъдем единствено песимисти и да си поставя, да считаме, че амбициозните цели е, формулирани за най-отдалечените региони, се разминават с политиката на солидарност. Напротив, те я надграждат и това е от полза за целият Европейски съюз. В такъв смисъл а, ние трябва не само и да формулираме тези неща, защото в а, момент на криза Европейския съюз малко се отдалечава и се затваря в континенталната си част, отдръпва се от е, по-отдалечените си територии. Затова е много важно да се формулират е, амбициозни цели на, на глобално, на световно ниво, които да включват и най-отдалечените територии. Именно е, за това с нашия доклад имаме за цел да формулираме е, основните проблеми, които спъват най-отдалечените региони в усилията им да се възползват максимално от принадлежността си на Европейския съюз и да извличат максимална полза от различните политики целият кръг от общностни политики би следвало да се насочват в посока постигане на целите. Било то за целите за околна среда, понякога има регламенти, които не се прилагат в пълната им сила. Също целите на Хоризонт 2020, там е необходимо да има една по-добър е, синергичен ефект и да се отчитат и е, конкретните цели на най-отдалечените региони. Опитали сме се навсякъде, където е възможно, да идентифицираме и предложим работни временни програми за максимализиране на потенциала на всички политики. Тоест, според мен, предлагам един относително нов подход с максимално използване на потенциала на отделните политики. Надявам се, че е, моето предложение за един подходен подход, е, подобен подход ще се срещне с одобрението на всички колеги. Също така искам да е, поставя в текста акцент върху някои основни моменти, където има разминаване между целите, формулирани от Европейската комисия, към които ние се присъединяваме, и е, реалността, свързана с използваните политики и съответното законодателство. Особено е изключително важно е, целите за опазване на околната среда да станат е, основни водещи цели на е, регионалните и местните власти в тези региони. В никакъв момент констатираме това напоследък. Не се е, отчитат е, тези цели в е, политиката на трети страни, примерно. Ние се опитваме да ги вкараме, примерно, в економически споразумения, но е много трудно тези региони да наложат на трети страни да отчитат е, техните интереси. И в е, преговори, които се провеждат в момента или които бяха провеждани от комисар Дегухт и неговия екип с трети страни, много рядко е, се е, застъпват интересите на най-отдалечените региони и на тяхната економика. Това е в ущърп на тези региони, разбира се, и за това правим предложение именно тези интереси да бъдат отчитани и на ниво преговори с трети страни. А що се отнася до политиката за земеделие – там, е, знаете, има е, конкретна програма за тези региони и е, ние правим предложения земеделското производство да може да се възползва в максимална степен от други фондове, за да има една допълнителна полза за тях, за налагането на тяхната продукция – а и да се е, възползват от възможности за кредитиране на научно-изследователски програми, защото всичко свързано с науката и иновациите е, има един много огромен, има огромен потенциал за тези региони. в момента средствата за научни изследвания не са насочени конкретно към тези региони, а би следвало да има възможност те да отчитат техните цели. В, особено в областта на научните изследвания следва да се създават временни работни програми, които да визират конкретно интересите на тези региони. Един пример. Всички тези е, региони, с изключение един, може би, са е, вулканични е, формации и ние следва да се възползваме от натрупаните знания в това отношение и да ги използваме в полза на тези е, региони, знания по относно е, е, природни рискове, вулканология и така нататък. Това са неща, които могат да се използват по-широко в Европейския съюз и имат отношение и към други негови територии. Смятам, че ви давам яснота в каква посока се движи доклада. Надявам се, целта е да продължаваме политиката на солидарност и на сближаване, но също така и да дадем възможност на, региони, на тези региони да се справят с новите предизвикателства, а също така и да направим така, че инвестициите в тези региони да бъдат благотворни не само за тях, но и за целия Европейски съюз. И всичко това ще можем да постигнем единствено, ако отдаваме е, съответната тежест на член 349 във всички е, политики които се изпълняват от Европейската комисия. Защото и съществува така едно отношение към член 349 в комисията и в генерална дирекция Агри. Те са запознати с този член, но в останалите дирекции като че ли те не са толкова наясно с основния смисъл на член 349 и в такъв смисъл той трябва да им бъде разяснен, той трябва да бъде изведен на преден план в политиките на ЕСА. И постоянните дерогации, свързани с целите на Европейския съюз, не са наша основна цел. Целта ни е тези региони по един адекватен начин да могат да постигат или да търсят сближаване и постигане на политиките на Европейския съюз в рамките на Хоризонт 2020. Надявам се, че ще направите е, достатъчно предложения с, е, за изменения към доклада. Очаквам и дебата, за да можем да отчетем първите предложения, които ще излязат днес в дебата. Благодаря. Обръщам се към докладчица Девсянка от НП Нуно Тейшейра. Obrigado, сеньор президент, caros колега, примитам какво... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на първо място искам да поздравя докладчика. Е, нещо коменто. Килкрай. Отлична работа. Мисля, че доклада дава добър пример за това колко добре може да работи сътрудничеството. И това се случва тогава, когато всички обединим своите усилия. Е, по време на настоящия си мандат Европейския парламент е, обърна специално внимание на най-отдалечените региони. Естествено, това ставаше най-вече в рамките на настоящата комисия. Оставаме завещания на нашите наследници в това отношение – каква е идеята на този доклад? Да се намерят възможностите за взаимодействие между структурните фондове на Европейския съюз. Господин Омарджи прави редица предложения, които са уместни и интересни. Аз искам да кажа какво смятам, че трябва да се добави в доклада. Моите изменания просто се допълват с онова, което винаги сме предприемали като стратегия, като документи. Аз съм докладчик в Сянка и ще внеса предложения за нови текстове. В моите изменения ще се говори за макрорегионални стратегии като инструменти за взаимодействие. Би следвало да говорим за държавна помощ в тези НОР. Тази държавна помощ трябва да се използва за инфраструктура, за информационни и комуникационни технологии, за целите на транспорта. Много е важно да се обърне специално внимание на транспорта към тези най-отдалечени региони. Нашата комисия на няколко пъти е споменавала, че трябва да има конкретни програми, подобни на ПОСАЙ, само че за енергетиката. Еразъм Мундус също много важна програма, Европейски социален фонд трябва да се използва на по-широка основа. Добре е да се водят регулярни разговори с Е и за да има по-голям достъп до финансиране. В своите изменения ще спомена и нуждата от инвестиции в програми, в умения, ще говоря за различни стратегии, за младите хора и накрая програмата по СЕИ и програмата за култура са много важни. Не трябва да се забравя и риболова, който е изключително важен за развитието на най-отдалечените райони. Програмата Посай Фишерис, Посай за рибарство вече не съществува. Тя е част от общата стратегия за рибарството. Всички ние, които представляваме най-отдалечените региони, смятаме, че рибарството е изключително важно и трябва да получи специално внимание тук. Искам да поздравя колегата за доклада. Сигурен съм, че той ще окаже пряко въздействие върху бъдещето на НОР. И в заключение ми остава само да кажа, че съм готов да работя с колегите. Нека да направя един цитат. В доклада се казва, че понякога може и да си в неизгодно положение, ако си в един е, район, е, толкова отдалечен от останалата част от е, света, но от друга страна най-отдалечените райони са козове за самия Европейски съюз в неговата цялост. Благодаря. Сега от името на социалистите Луиш Пауло Алвеш. Благодаря, госпожо председател. Докладче Калмарджи и колегата Нуно Тейшейра вече споменаха някои от най-големите предизвикателства пред НОР, най-вече включването им във вътрешния пазар. Испанските, португалските острови в Атлантическия океан имат сериозни затруднения в това отношение. Що се отнася до френските НОР, там географските особености и предизвикателства са с малко по-различен характер. Аз съм докладчик в Сянка и ще внеса естествено изменения. Надявам се, че те ще допринесат за качеството на доклада. В него се говори за допирни точки, взаимодействие между всички програми на Съюза, между фондовете. Вече беше подчертано, че тези най-отдалечени региони са кос за Европейския съюз и Европейския съюз би следвало да изиграе своите козове по най-добрия начин. Споменават се теми като науката, биоразнообразието, енергетиката, космическите науки, ресурсите във всички тези области ЕНОР могат да имат сериозен принос. Различните територии и райони могат да извлекат голяма полза от своето местоположение и могат да прехвърлят тези ползи към Европейския съюз. За НОР рибарството е изключително важно, политиката на сближаване също, но не само те. Европейския съюз може да се опита да създаде синергия между различните програми. Тук трябва да се споменат Еразъм, Life Plus, транспортните и енергийните мрежи, телекомуникациите. Тези региони имат своята специфика и могат да допринесат и за населението на Европейския съюз, на континента и за своето собствено население. Отново подчертавам колко е важно да има взаимодействие между фондовете, е, структурните фондове имам предвид. Различни политики на Европейския съюз е, е, съществуват и те се прилагат по различен начин за тези НОР. В крайна сметка би следвало да работим така, че да решим проблемите на тези региони, защото ако ги решим, целият Европейски съюз ще извлече полза. Предлагам крайния срок за внасяне на изменения да бъде в края на първата седмица, първата работна седмица през януари. Нека да не се ограничаваме само до 7 януари, тъй като тогава те първа ще се връщаме от отпуската си. От името на зелените е Жан-Жак Бисеп, но той отсъства. Значи продължаваме нататък. Йенс Нилсон има думата. Благодаря. Ще говоря на шведски, тъй като днес имам такава възможност. Доклада е много добър и своевременен. Тези въпроси, които се засягат в доклада, са свързани с всички региони. Как да координираме структурните фондове? Този дебат се води в Северна Швеция. Ние имаме различни региони и в Северна Швеция ме питат каква стратегия за координация имаме. Трябва да се разреши тази загадка. Освен това, Искам да цитирам нашата председателка. Тя казва, че не трябва да забравяме какво вече сме постигнали. А именно, политиката на сближаване трябва да стане инструмент за използване на други политики на местно ниво. Изминали сме вече голямо разстояние, само че европейските институции трябва да координират своите политики. И тук стигам до най-важното и до един въпрос към докладчика. За мен най-големия проблем са националните власти. Регионите се опитват да сринат пречките, границите между програмите, но националните власти изграждат стени между различните програми и е много трудно да се сринат тези стени. Това е проблем, на който ставам свидетел в Швеция. Само, че по някакъв начин в този доклад не се критикуват националните власти. Това означава ли, че вие сте доволни от работата на националните власти, господин докладчик? Благодаря. Благодаря, Катрин Бирдър. Благодаря. Аз не съм докладчик в сянка. Прочетох набързо доклада. Тук има някои много интересни аспекти, особено когато става въпрос за външната политика на Европейския съюз. Аз съм част от Общата парламентарна асамблея САКТБ. Много често спорим и се караме по отношение на тези най-отдалечени региони, тъй като те са сред страни от АКТБ и помощта, която се изпраща към тези е, региони, по някакъв начин е, създава е, крамоли и търкания. Още един важен въпрос. Външните граници на Съюза. Бяхме в Суринам миналата година. В Суринам се притесняват, че много хора от страната млади хора се преместват във Френска Гвиана, получават гражданство на Европейския съюз и оттам могат да се прехвърлят в Европа. Това е проблем. Става въпрос за държави, в които системата на паспортите не работи толкова стабилно. И мисля, че тук трябва да се предложат изменения. Аз дойдох малко по-късно, но мисля, че трябва да се подчертае дебело, че в нашата комисия ние нямаме правомощия да действаме по отношение на търговията, по отношение на придвижването на населението. Би трябвало да помислим дали не би следвало с най-отдалечените региони да се занимават и други комисии, а не само ние. Някой иска ли да каже нещо? Няма желаящи, значи нека тогава Юнос Омарджи да вземе отношение по повдигнатите въпроси. Искам да се върна на темите от, повдигнати от последния изказваще. Очевидно, всичко свързано с най-отдалечените региони има отношение към европейските цели, не само регионалната политика. И действително всички неща, които ние повдигаме за стратегията за тези региони, всъщност е свързано с цялостната работа на нашата комисия и е, дейността и на Европейската комисия, която трябва да се концентрира към тези предизвикателства. Благодаря на всички докладчици в сянка за бележките. Ще отчета техните предложения и зададените въпроси. Факт е, е така, че се притесняваме от това, че изчезва една част от програмата Посейдон и не следва да забравяме, че има някои основни неща – за нас и едно от тях е да се спазва член 349. Има обща политика за рибарството, това е конкретен специфичен инструмент и той е свързан с фонда за рибарство. Във всички случаи трябва да се работи за съчетаване на всички политики и не следва да се изключват те от общностните цели. Затова и настоявам да има признаване на този член на всички нива – Смятам, че е необходимо да се направят и допълнителни предложения, свързани с държавната помощ. Вероятно ще подадем изменения в такъв смисъл. Луис Алвес коментира факта, че е, най-отдалечените региони е, внасят един, е, едно световно измерение в европейската политика. И аз а, смятам, че ще бъда съгласен с подадените изменения. и се надявам, че с колегите ще се срещнем, за да подадем общи изменения, за да можем да покажем на колегите от комисията, че групата депутати от най-отдалечените региони работят съвместно, независимо от различните си политически принадлежности за да можем да дадем максимална принос и полза за постигане на целите на тези райони и да ги защитаваме в парламента. Друг важен въпрос е отношенията ни с страните от АКТБ. Когато а, разглеждаме предизвикателствата, представящи се пред най-отдалечените региони и зад морските територии, те са до голяма степен сходни с тези на страните от АКТБ. Да не кажа, че са еквивалентни. Защото голяма част от страните АКТБ са малки островни държави, е, развиващи се, които се сблъскват с същите предизвикателства. Предизвикателства, свързани с енергетика, с климатични промени, демограф... демографски проблеми проблеми с изолир... изолираността, с тропическия климат и така нататък. Тоест, това са общи, общи предизвикателства и всичко, което може да се приложи като стратегии в нашите региони, може да представлява и възможност за трансфер на знания и практики, в страните АКТП и обратно. Тоест, предизвикателствата на най-отдалечените райони и страните от АКТП са доста сходни. Също проблемите с биоразнообразието, приспособяването към климатичните промени, борбата за запазване на културната идентичност, това са също сходни теми за тези два региона. И за това ние трябва в максимална степен да търсим в рамките на европейските политики програми, които да се отнасят както до е, най-отдалечените региони, така и е, към задморските територии, защото Само три страни, всъщност Франция, Португалия и Испания, представят най-отдалечените региони. А когато се обединим с страните, които защитават интересите на задморските територии, в съвета ще имаме по-голямо мнозинство и по-голяма мощ. Също Споменаваме проблема с миграцията и друг проблем, който в, в, съществува в Майот, в Гаяна. А, именно факта, че съществува противоречие между нивото на развитие и е, трудности, които са изключително трудни за преодоляване. И е, усилията за справяне с иммиграцията на континентално ниво не винаги са е, адекватни за е, тези територии. Призовавам всички колеги да подадат изменения, за да можем в края на краищата да излезем с един доклад по собствена инициатива, достатъчно амбициозен, който да има за цел създаването на нови програми които е, да се формулират от Европейската комисия и да се ориентират конкретно към интересите на тези региони. Благодаря ти. Единственото решение, което трябва да се вземе сега е за крайен срок за изменение. Предложението е до 7 януари да можете да подавате такива, значи 7 януари, 12 часа на обяд е крайния срок за подаване предложение за изменения. И сега приключихме с тази точка. Започваме гласуване. Трябва да изчакаме обаче една минута. Междувременно обаче можем да изпробваме дали работят нашите карти. Your... Моля да сложите картите си за гласуване в уредите, за да проверим изправността на системата. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте, за да видим дали работи системата. Ah, uh, it, it was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. Yeah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 ако имаме нужда информация от вас, ще ни кажете как гласувате. Обеден ли сте? Започваме с доклада на Елизабет Шриодер. Шрёттер, извинете. Компромис Б. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 2 е редакционно. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17, което е езиково за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се 24, две части, първа част, за, проверка 24, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за.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 Електронна проверка. Пропуснах нещо. Какво съм пропуснала? 29, 28. 29 and 30 as well? Uh, yes. Пропуснала съм, извинете, връщаме се на 28, 29 и 30. 28. За, против, въздържали се, приема се. 29 за. Проверка електронна по 29. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 пада. Компромис J го гласувахме. Изменения 37 и 38 идентични. Кой е за? 37 и 38. Моля гласувайте. К. К пада. Добре, гласуваме по L. За. Против. Въздържали се. Приема се. Разделено гласуване. Извинявайте, пропускам неща. Добре, компромис К. Разделно гласуване. Гласуваме не. Компромис L. We L гласуваме две части. Първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част на L за, проверка по втората част на L. Кой е за 45? против, въздържали се, приема се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис М за, против, въздържали се, приема се, 49 за, против, въздържали се, приема се, компромис Н, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част. Проверка електронна компромис Н. Край на гласуването приема се. Изменение 53. Гласуваме 53 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка 53 Поискане на колегите. Моля, гласуваме отново 53 електронно. The close the vote. Край на гласуването. Приема се. 25 на 11. 54 пада. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. П. Първа част. Не, то няма друга част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали Въздържали се. Приема се 66 за. 66. Ламбер Констанс гласува против твоето изменение. Наистина трябва да проверя такова нещо. Не се случва. 66. Моля да гласуваме. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването приема се. To citations Преминавам към следващата част. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Следваща част, компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Компромис П, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. И 3 сега. Пада. Първо пада. Добре. Значи три, Така ли? Гласуваме по три. За. За. Трето. Okay. А, и трето пада. Извинявайте. Добре, проверка. Четири тогава. Гласуваме ли го vote. Експертите казват да гласуваме. Okay, Тъй като Кей не бе прието, ще гласуваме 4. Значи 4 за. Против, въздържали се. Приема се 5 за. Про... За. Против. Е, електронна проверка. The vote is closed. And it is adopted. Amendment 6. Приема се изменение 6 на ИТРЕ за. Против, въздържали се. Приема се. 7. Разделно гласуване. Първа част пада. Втората част я гласуваме. Втора част на седмо изменение. За. Добре, проверка електронно. So this is closed and this is adopted. Добре, приема се 8 и 9, падат 10, кой е за? Проверка по 10.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 Край на гласуването. Приема се. 21 пада, 22 пада, 23. За. Против. Не. проверка. Хубаво е да проверим. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. И накрая гласуваме по целия текст. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Приключихме с този доклад. Преминаваме към шеста точка. Доклада на, Вер... на Дерек Вон. Започваме. И така, изменение 3. За. Против, въздържали се, приема се. 4. За против, въздържали се, отхвърля се, 5 за, против, въздържали се, приема се, 6 за, против, въздържали се, приема се, 7 за. Проверка по 7, моля гласовите. Closed and it's rejected. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 8, устно изменение. Някой против има ли устното изменение? Няма. Добре, тогава гласуваме. В две части ли е това? No, no, so we voted as amended. Yes, so there's one vote. Yeah, yes, as amended. So who's in favor, against, abstentions adopted. Compromise one. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по бюджет 2. Добре, бюджет 2. Моля, прекратете гласуването. Почти единодушно го приехме. Кой искаше проверка по това? Е, Елизабет. Елизабет. Amendment 13. 13 изменение за. Против въздържали се. Приема се. Бюджет 6 за. Бюджет 6. 13-14 Ламбер и след това пише бюджет 6. Същия е списъка. Има го. 6. НП е за. Против, въздържали се, приема се. 15. Устно изменение. Никой ли не е против устното изменение, значи го гласуваме така. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 също. Има ли някой против устното изменение? Не, тогава гласуваме така с устното изменение. 16 приема се. Компромис 2 приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. На кое сте вие? На 19 ли сте? Значи много преди мен сте. 19. За, против, въздържали се, приема се. 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22. За. Добре, проверка електронно по 22. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 на 17, 23. Устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. Затова гласуваме така, както е изменен. Кой е за, против? Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 и 27 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 34 устно изменение, има ли някой против него? Няма, така че гласуваме текста за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за. Проверка по 35. Проверка. Yeah, the vote is closed and it's rejected. Okay. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 41 за. Проверка. The vote is closed and it's rejected 22 to 17. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се 43 е оттеглено, 45 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не, така че гласуваме по 45 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 48, 48. Също устно изменение. Някой против устното изменение? Няма такъв. Значи гласуваме този текст за, против, въздържали се, приема се. 49. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50. Сусното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За против въздържали се, отхвърля се, 52 за, против въздържали се, приема се, 54 за, против въздържали се, отхвърля се, 55 за,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 въздържали се, приема се, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се, 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 с устно изменение, някой против устното изменение няма, така гласуваме 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 всъщност устно изменение, някой против устното изменение няма, така гласуваме 84 за, против, въздържали се, приема се. И накрая едно за против въздържали се приема се, 2 за против въздържали се отхвърля се и накрая окончателното гласуване е електронно по този текст. Моля гласувайте. Край на гласуването 35 за. Приехме. Следващото е Йоахим Целер. Изменение едно, Кой е за? Против, въздържали се, приема се две За. Против, въздържали се, приема се три За. Трето. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно За. Има устно изменение към първи компромис. Някой против устното изменение. Констанца е против. Така че гласуваме без устното изменение. Компромис 1 без устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. Също с устно изменение. Някой против устното изменение. Констанца е против него. Гласувам без устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение. За,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 Не аз. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 21 на 15. Нали така? 16. Раздел на гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. Проверка по втората част. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. И накрая заключителното гласуване електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се. С голямо мнозинство преминаваме към госпожа Качеевска и нейния доклад.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 Closed. Край на гласуването. Приема се 25 на 13. 9 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Следваща част, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, извинете. А, това отпада, добре. Няма нужда да сте против. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 4, 4 за, проверяваме 4. Край на гласуването. Приема се. 21 за. Против въздържали се. Приема се. 22 за. Против въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Много добре приема се. С което приключваме с гласуването. Сега, ако обичате, колеги, останете в залата, защото е, трябва да вземем важно решение. Приехме промяна в дневния ред е, в началото на заседанието. Point, is... Добавихме една нова точка след гласуването, свързано с решение на съвета за, т.е. предложението на Комисията за решение на съвета в този етап на законодателната процедура сме за разрешаване на Франция да прилага индиректни е, таксуване върху на ром, произведен в Гваделупа, Гаяна, Мартиника и Районион, което изменя решение 659. Можем да направим това, както го направихме за Канарските острови преди няколко месеца. Тоест, приехме го в процедура, в съвещателна процедура за консултация. Става дума за предоставяне на изключение за Канарските острови ставаше дума за традиционни е, продукти, също с непрако данъчно облагане. Това е по процедурата по член 46, т.е. упростена процедура. В такъв смисъл можем да вземем е, решението днес. То се счита за техническо е, решение, което разширява съществуващия режим. Същото беше и когато гласувахме за Канарските острови. Мога да ви обяснявам в подробности, ако имате е, желание. Франция може да прилага определени данъчни ставки за традиционния ром, който се произвежда в тези е, територии. Е, Тоест да се намали акциза или и да се освободят производителите от допълнително данъчно облагане за вноски в фонд, свързан с борба с някакви заболявания. Решението се отнася само до ограничена национална квота. В е, решението е, се предвижда и е, средносрочен преглед на клаузата, т.е. 2017 година Франция ще трябва да изготви един междинен доклад, с който да обоснове дали е необходимо да се продължава с това изключение или вече не е оправдано да има такова. Става дума за ром, произведен от захарна тръстика. Съществуващото разрешение изтича в края на декември тази година и тъй като процедурата се забави в съвета, стигна в парламента твърде е, късно. Ние няма да мож... не можахме да го представим на декемврийската сесия за консултация. Бихме могли да гласуваме през януари евентуално, но в края на кращата не е, не е наше закъснението. Комисията съвета се забави с реакцията си по предложението на комисията. Към днешен момент можем да минем през член 46, което означава, че няма да минем през нормалната процедура на внасяне на изменения и обсъждане на доклада, а само да се дадем въз... правомощие на председателя на нашата комисия да мине през процедурата на консултации и да даде становище. В край на кращата това е процедура, по която съвета може напълно да пренебрегне. Такава е процедурата. Той може да се да, да спази нашата препоръка, може и да не я спази, но това е. Бих искала да ви предложа да решим днес и да се възползваме от разпоредбата на член 46 за опростена процедура което в противен случай няма да можем да стигнем до пленарна зала. Вие трябва да решите. Също така Катрин Бърдър повдигна въпроса с мен днес и ако има свои съображения, които иска да изложи пред вас. Да, ние говорихме вече за най-отдалечените региони според мен така се притеснявам за доклада, защото, както казахте, няма кой знае какво. Ние нищо не можем да направим в края на краищата. Можем само да дадем становище и толкова и то може да не бъде взето предвид. Според мен е проблема с Рома изкривява пазара на спиртни напитки във Франция, което си е проблем на вътрешния пазар. А не е само проблем на най-отдалечените региони. И е, ние предвиждаме е, нали, дата за преразглеждане, но това ще се случи след няколко години. Ние не сме имали възможност да разгледаме какви са условията. Никой в парламента всъщност не е наясно. И се питам дали не трябва да помислим как точно да действаме по подобни доклади в бъдеще, дали те са и в нашите правомощи. Сега аз не съм против е, тези най-отдалечени региони. Те определено си имат свои специални нужди. Но в края на краищата доста за много ром става е, дума. 60% от добива на захарна тръстика в Мартиника се превръща в ром. Е, в Гваделупа също цифрата е голяма, така че изкривяванията на пазара на спиртни напитки са съществени. И а, е, рискуваме да сложим началото на един а, е, пореден дебат, стил дебата за бананите. А, е, не казвам, че трябва да го направим, но е напълно възможно. Много производители има в Европейския съюз, които никак не са доволни от този специален режим за производителите на ром от тези страни. Аз не виждам ние и да се противопоставим, те нещата ще си минат, но ми се струва, че в бъдеще, след няколко месеца, трябва да предвидим една дискусия. Какво да правим с подобни а, доклади. Сега в крайна краща това е просто злоупотреба с а, нашата комисия. За какво ни консултират, след като изобщо не взимат предвид нашето мнение. Председателката, те трябва да ни консултират, защото такава е процедурата. Добре, Констанца. Кой? Констанца. После Нуно и после господин е, Омаджи. Естествено, че не е приятно да ни пренебрегват. Ако искаме да направим становище, може и така да постъпим. Председателката просто обяснявам каква е процедурата. Не, процедурата не ни удовлетворява. Искаме нещата да са малко по-различни. Но тъй като все пак ни е дадена някаква възможност, ние трябва да се възползваме от нея. И вие сте председател и би следвало да работите в тази посока. Всеки път говорим за захарта и винаги стигаме до заключението, че НОР трябва да се ползват с специални права, да има специална разпоредба за тях. Мисля, че трябва да напишете писмо вие и там трябва да се каже, че не се иска като комисия да играем малко по-активна роля и трябва да се подчертая, освен това, че не сме съгласни съвета да ни подминава и изведнъж да ни прехвърля топката и да казва, че трябва да вземем решение много бързо. Нуно, ако не се лъжа наред. Благодаря, госпожо председател. Просто се налага да се изкажа относно процедурата в съвета и забавенията, на които ставаме свидетели. В същото време нека да подчертая следното – Става дума за буря в чаша вода. Положението не се е променило. Според договорите най-отдалечените региони получават преференциални условия, тъй като са в неизгодно положение. Не искам да коментирам традиционни продукти като френския ром. Не мисля, че рома, който идва от тези далечни региони, ще изкриви кой знае колко вътрешния пазар. Има нещо интересно, да не кажа абсурдно, в тези притеснения за рома, който идва от най-отдалечените региони, особено като си има предвид колумбийските банани или текстилната продукция от Пакистан. Много често се притесняваме за незначителни неща тук. Е НП няма никакви затруднения тук. Мисля, че трябва да действаме така, както сме правили в миналото по отношение на Канарските острови. Нямам нищо против упростената процедура. Юно е, Сомарчи. Е, естествено, ние сме за това да има упростена процедура. Няма да се впускам в подробности. Е, факт е, че е, това е въпрос на време. Добре е да се приеме пленарна зала доклада в началото на годината, но също така считам, че напълно смислено парламента да възрази срещу е, твърде късното подаване на документа от страна на съвета. Сигурно там е имало причини, но все пак. Е, сутринта водихме дебата за най-отдалечените региони, че трябва да се отчитат техните нужди, че нашата комисия трябва да подпомага всички е, мерки, които дават възможност да се облегчат затрудненията, които изпитват тези региони. И смятам, че в един момент, естествено, можем да имаме на по-обща дискусия за данъчния режим на тези територии. Но за момента е много важно този доклад да влезе в пленарна зала възможно най-скоро време и за това подкрепям предложението на председателката да се възползваме от член 46. Thank you very much. Благодаря ви. Разбирам, че и Янс иска думата. Искате ли думата? Не искате. Мари Терес се е записала. Президент Благодаря. Абсолютно подкрепям колегите. Последните двама изказали се. Факт е, че има срок, който трябва да спазим. Ние във всички случаи искаме да подкрепяме мерки, които отчитат специфичността на тези територии. Економически е, те са затруднени, отдалечени са. И е, затова трябва да подкрепим е, предложението, макар че факт е, не сме доволни от това, че толкова бързо, толкова се е забавила текста. Аз подкрепям вашето предложение. Uh, Благодаря, господин Никълсън. Благодаря, госпожо председател. Аз по-скоро искам да подкрепя госпожа Бирдър. Можем да стигнем до там, че просто да отворим нашите пазари безусловно. Естествено, винаги подпомагаме тези на отдалечени региони. Имаме единен пазар. Естествено, че се стига до изкривяване. Тази политика ще продължи още 7 години. Нека да не си заравяме главата в пясъка. Може да се създадат предпоставки за, за внос на такива продукти, за развитие на вътрешния пазар, но нека да не обръщаме гръб на истината. А съвета наистина даде своята позиция доста късно. А не може съвета да си прави каквото си поиска, а ние като парламент да нямаме решаващата дума. На мен ми се иска да не минаваме по бързата процедура, иска ми се да минем през стандартната процедура, както трябва да се прави по принцип в парламента. А ако някой друг е направил грешка, той трябва да си понесе отговорността. Вината не е на нашата комисия. Нека да не минаваме през опростената процедура, защото така създаваме прецедент за бъдеще. Някои в бъдеще могат да дадат и да кажат, ами и аз искам такова отношение. Луиш Алвеш. Благодаря, госпожо председател. Само един коментар от моя страна съвета се очаква да представи своите мерки. Всъщност вече това е направено. Знаеше се от известно време какви ще бъдат те. Само, че тези региони са на хиляди километри от континента Европа и не може да се казва, че те са кой знае каква заплаха. Това е нещо странно. Аз бях във Френска Гвиана, посетих една местност, където имаше река. Около тази река имаше незаконни магазини от а, страна на Суринам. Суринамци ги държаха. Какво правят хората от Гудгвияна? Хващат а, първата лодка, и отиват да пазаруват нелегално в тези магазини. Ето, това също е нещо като нарушаване на конкуренцията, само че това не се отразява кой знае колко на Европа, защото говорим за места, които са на хиляди километри от Европа. Благодаря, каза председателката. Някой иска ли от комисията да каже нещо? Или съвета, или който и да било друг? Към отрежене хуй. Да, няколко най-общи думи и после ще дам думата на колегата, представител на Генерална дирекция финанси. Предложението за намаляването на данъчната ставка от най-отдалечените региони се базира на член 349 от е, договорите. И както се каза, този член е, има за цел да се отчитат е, ограниченията на тези региони и затрудненията им от това, че са толкова отдалечени и че произвеждат много ограничен кръг продукти. Предвижда се процедура на консултиране с парламента. И всъщност целта е да се балансира допълнителните разходи, които тези региони правят за предоставяне на своите стоки. След е, разглеждане на съответните предложения и обосновката на Франция, с цел да се отчитат допълнителните разходи на производителите, е, се предлага именно да се намали данъчната ставка. Следва също така да имаме предвид, че производството на подобни напитки от тръстикова захар е основно производство за тази страна и производителите определено имат допълнителни разходи, свързани с географското си положение. Ако имате нужда от допълнителни разяснения, можем да ги предоставим. Давам думата на колегата. Благодаря. Тук действително се е, говори за допълнителни разходи, свързани с производството в най-отдалечените региони. Там цената на труда е по-висока. Има и други елементи, свързани с спазване на европейско законодателство. Има също конкретни проблеми с амбалажа и така нататък. Тоест, предвижда се една мярка като изключение на базата на член 349 с цел пригаждане на общностното законодателство в данъчната област към спецификата на тези региони, съответните им ограничения, които са изброени в член 349. Аз смятам, че с това резумирах пределно кратко целта на предложението. Ако имате въпроси, сте добре дошли. Някой иска ли да зададе въпрос на комисията? Господин Никълсън, заповядайте. Доколкото разбирам, тази дерогация съществува още от 1988 година. Един въпрос към представителя на комисията по данъчните въпроси. Кога ще приключи всичко това? Или говорим за мярка, която никога няма да бъде премахната? Благодаря. Някакви други въпроси? Може ли комисията да се опита да отговори? Все още имаме възможност за въпроси. Виктор, може ли с прости думи да кажем, че това изключение може да бъде нещо като дерогация за най-отдалечените райони. И така всички ще разберат по-лесно за какво става въпрос. Доколкото разбрах, казва председателката и комисията това се опита да обясни. Това е програма, която отчита отдалечеността на тези региони и неблагоприятните условия, в които се намират те. Комисията, бихте ли отговорили отново? Единият въпрос беше дали тази дерогация е ограничена във времето, като си има предвид, че тя се прилага повече от 20 години, ако правилно разбрах. Това постоянна дерогация ли е? Според комисията. Или вие смятате, че самите региони ще е, излязат сами от е, тези условия? Благодаря, госпожо председател. Предвижда се мярката да въжи 7 години. И тъй като става дума за държавна помощ на регионално ниво, тази мярка се преразглежда всеки 7, на 7 години. На всеки 7 години е, се прави преценка. А, сега, едва ли след 7 години ще се променят нещата, но може би ще економическата ситуация и ограниченията ще е, в тях ще има промяна. Тоест, предвижда се един ограничен период, в който да се правят регулярни прегледи а целта е именно да се компенсират затрудненията на тези територии. Френските власти е, ни изпращат е, доклади, както са направили и сега, с оценка на развитието на положението и е, е въпрос да се прецени е, допълнителните затруднения и разходи в каква степен са. Кристина иска думата сега и смятам, че това ще е последното изказване. Един въпрос към комисията. Знае ли комисията дали има оспорване на тези субсидии по силата на правилата на СТО? за тези е, конкретни продукти. Защото, както каза и Джим, тук става въпрос за изкривяване. Вече 20 години се случва нещо подобно. Тези райони са далече от Европейския съюз, но транспорта е много бърз и Рома доста бързо минава през Атлантическия океан. Количествата са огромни и има изкривяване на търговията с спиртни напитки във Франция. Благодаря, казва председателката. Иска ли комисията да отговори на този коментар? Има ли връзка с общата селско-стопанска политика, с СТО? Има един член, който ни дава възможност да имаме това специално отношение. Заповядайте. Това, което мога да, говор... да кажа по въпроса е, че в момента на ниво, на европейско ниво, т.е. пред е, Европейския съд, е, по съдебен път е, няма повдигнати възражения, нито има повдигнати възражения пред Световната търговска организация. Може в бъдеще да има такива, но за момента няма. I don't want to say that it was a suggestion, but uh, <laughs> yes. Да, е, време да при... приключим. Пъргунта, а комисъл? Извинявам се, но и аз имам въпрос към комисията. Регламента е в сила вече 20 години. Обръщам се към комисията. Тези места не са ли на толкова хиляди километри от Съюза в продължение на стотици хиляди години? Това беше нещо като шега, казва председателката. Може би комисията иска да отговори с друга шега. Е, кой знае, може пък поради измененията в климата океаните да изчезнат. Нека да ви кажа, може и да не приемаме процедурата, но така стоят нещата. Британските колеги знаят, че в Великобритания и не само там, данъчното облагане е национален прерогатив и ние като Европейски парламент не може да се намесваме в данъчното облагане на държавите членки. Така че моето предложение е следното. На първо място Питам ви дали подкрепяте процедурата по член 46. Основните политически групи казаха, че са за тази процедура. На второ място, Катрин Бърдър отправи едно искане да се проведе дебат. Може би е по-уместно да има такъв дебат по време на следващия мандат на парламента. Нещата бързо се забравят. Има преференциално третиране за тези най-отдалечени региони. Европейския съюз има голяма отговорност прямо тези територии. Те са много далеч от континента. Трябва да се намери цяла гама от решения. Преференциалното отношение е само част от ключа към проблема. Може би комисията може да се заеме с въпроса по време на следващия мандат на парламента. Сега трябва само да решим дали подкрепяме този текст или не, процедурата е тази, която вече предложих. Член 46. Кой е за? Аз искам да разбера кой е за, не кой е против. Мисля, че е добре винаги да се търси положителното. И така, кой е против? Имаме нужда от 10 депутата, сега ще преброя. Благодарим ви. Това означава, че ще караме по силата на процедурата по член 46. И аз като председател получавам възможност да продължа работата по това досие по силата на тази процедура. Благодаря на всички. Преминаваме нататък към точка 9, доклада на Роса Естерас Ферагут. Фонд Солидарност на Европейския съюз. Роса, заповядай. Благодаря. Представихме доклада на фонд Солидарност. Това е един фонд, който се роди през 2002 година, като идеята беше да покаже солидарността на Европейския съюз съюз към райони и държави, които се намират в природно бедствие или са претърпяли някаква катастрофа. Оказа се от тогава до сега, че фонда работи трудно. Затова е задължително да излезем с един доклад, който да, би, да може да предложи мерки за преодоляване на пропуските. И за да може фонда да заработи отлично. Става дума за, за природни бедствия, както знаете, могат да бъдат национални или регионални. 2005 година се опитахме да направим една а, поправка, но така ли иначе нещата не се получиха точно така, както някои от нас искаха. Ще променим обаче унази част, която не бе достатъчно добре приложена и а, когато става дума за регионални природни бедствия и по смисъл на настоящия регламент, се говореше за намеса на фонд Солидарност, когато са засегнати голямата част от гражданите на съответния регион. Тази идея обаче е много неопределена и създава очаквания у регионите, които не винаги могат да бъдат посрещнати. Затова Комитета на регионите е, трябваше да ни даде нещо конкретно и се говореше за 1%. Европейската комисия искаше 1,5%, защото ние сметнахме, че когато има някакви конкретни количествени показатели, регионите ще могат по-ясно да се възползват от този фонд. Сега, разбира се, когато има вече много сериозно природно бедствие, нещата са съвсем различни. Когато имаме щети над прага за намеса, 3 милиарда евро, Това може да се направи. 2,6 трябва да е това от БВП на съответната страна. След това трябва да могат да се платят пред авансово средства, за да може веднага да се реагира и да се помогне на съответната страна. 30 милиона ще бъде този максимум и затова Европейската комисия е съгласна. Комитета на регионите говореше за 15% от сумата, която бъде платена авансово, което са 40 милиона. След това една част от фонда трябва да бъде използвана за помощи, които да възлизат на определен процент от фонда. Не става дума само за връщане в предишното състояние на засегнатите райони, но и за възстановяване на инфраструктурата и затова трябва да бъде използван самия фонд. Сега срока за подаване заявка е към фонда бе две седмици до момента, сега смятаме, че трябва да бъде 15 седмици, което ще даде по-голяма гъвкавост на регионите, които трябва да кандидатстват. Що се отнася до прилагането, в момента пише година и половина, докато ние сега... Не, всъщност предлагаме 18 месеца, в момента е една година se aplica a las regiones NUTS 2, pero que pueda aplicarse a las NUTS. Региони НАЦ 3 и също могат да кандидатстват 80 000 жители. Проведохме заседание с гръцкото председателство, представителите на Корепер за да видим как вървят нещата и нещата върват напред. Ще ги разгледаме по-подробно. Комитета на регионите също. Те получават много заявки по тази тема. целта всъщност е не да променим смисъла на този фонд и задачата му. Това, което се опитваме да направим, е да премахнем всички пречки при прилагането на практика а, на този фонд. Благодаря. Господин Бранда ще представи становището на Комитет на регионите по фонд Солидарност. Имате думата. Dobrý ден, пани předsedkyně, важени vážené посланки, vážení посланци, Добър ден, госпожо председател. Много благодаря за това, че ни поканихте на това заседание. От името на Комитета на регионите бих искал да ви благодаря за отличното сътрудничество особено с докладчика по темата и други членове. Направихте няколко представения, няколко пъти се видяхме. Имахме предложения, които се споменаха сега от докладчика. Те отразяват нашите предложения, така че много се радваме, че сте включили нашите идеи. Това е един фонд, който се прилага от държавите членки и може да окаже пряко въздействие, когато има наводнения в местните власти, когато Полша, Чехия бяха засегнати от такива природни бедствия. Това бе много важно и е хубаво този аспект на фонда да бъде приложен. Както каза госпожа Стрела, ние сме съгласни по повечето въпроси. Има няколко предложения, които искам да спомена обаче, които според нас не са представени в доклада. И ам, трябва да се облегчат критериите за регионалните фондове на проценти половина и смятаме, че това отразява добре настоящата ситуация и ни дава възможност да е, отразим всичко това. Но всичко това е технически въпрос. Искам да подкрепа вашето становище. Това са трансгранични природни бедствия. Ние казахме региони над 3 обдържат подпору, подпору. Искаме те да се разглеждат като един регион, нищо, че това могат да бъдат два съседни региона от две държави, така могат да използват фондовете, да кандидатстват първо, разбира се, защото ще отговарят на критериите за регионализация. Това ще бъде ясен сигнал, отправен към нашите граждани. Не цялото законодателство на Европейския съюз има добавена стойност, но в случая това е факт. Поне ние смятаме така. Трябва да се вземат предвид всички аспекти на тези а, случаите, като работите по този въпрос, моля вземете предвид предложенията на Комитета на регионите. В Чехия наскоро имаше наводнения и с малко след началото на наводненията водата стигна до съседните държави, т.е. наводнението не засягаше вече само Чехия. Това не бива да се забравя. Това е най-важното тук. Искам да ви благодаря за тази възможност за сътрудничество. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Кирстин, дали е тук? Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Фонда за солидарност, според мен, е един от най-важните инструменти, с които разполага Европейския съюз за справяне с природни бедствия и за бърза реакция. Освен това, това е един инструмент, посредством който Европа може да изрази своята солидарност с местните органи на властта. Даже бих казала, че малко по-силен и от структурните фондове, които обсъждахме доскоро и по които постигнахме успех, защото тук показваме на хората по места, че Европейски съюз помага. Споменахте наводненията в Германия и Австрия 2012 година, които засегнаха и Чехия. Аз също съм от регион, който бе засегнат от тези наводнения. Тези региони използваха фонда и е добре, че този фонд може да бъде организиран така, Както казахте и вие, и нашия докладчик. Бюрократичните процедури са малко тежки и много често крайните срокове между случването на бедствието до получаването на помощта са много дълги. Хората очакват бърза помощ, без бюрократични оговорки и Европейският съюз би трябвало да може да реагира и да помогне бързо и своевременно. Текстът на Европейската комисия е добър, дава се ясна дефиниция на въпросите, ускорява се темпа на предоставяне на помощта, Възможността за авансови плащане също е-, е нещо много положително. Много важни въпроси се повдигат в този доклад. Аз не искам а, да повтарям всичко, което каза колегата, разбира се. Комитет на регионите, техният представител всъщност засегна също важни въпроси и смятам в заключение, че е много важно, че през януари ще има изслушване за този фонд Солидарност. Той ще даде възможност на засегнатите кметове и въобще всички хора по места да получат обяснение за това как ще изглежда фонд Солидарност, какво ще се промени в новия. Очаквам с голям интерес това изслушване. Благодаря. Никос сега и него го няма. Елизабет, ти ще говориш от името на зелените, може би. Ich spreche im Namen meines Kollegen Nikos. Да, говоря от името на Никос, който се занимава с тази тема като грък. Той много често се изправя пред а, случаи, в които е необходим този фонд. В Румъния също бе използван този фонд в Карпатите, ако си спомняте това, което се случи. Разбира се, че когато вали много има наводнение, но може да се случат много други неща, не само наводнение. Много добре си спомням, комисарят е, Бърние бяха засегнати различни региони е, по различен начин от наводнението 2002 година. Дрезден бе засегнат. Аз съм родена в Дрезден. И тогава Бърние каза, че превенцията е най-важното. Много добре си спомням речта му. Той говори много за превенция. Ние се изправихме и го аплодирахме. Всички бяхме убедени тогава, че това е правилният подход. Тъй като Бърния бе комисар тогава за регионалното развитие, той наистина прокарваше тези идеи по един много ясен начин, имам предвид идеята за превенция. Много е важно да не се опитваме само да смекчаваме последиците, а да предотвратяваме случващите се събития, да се мисли добре преди да се строят язовири и други такива, защото е късно, когато ни удари трагедията. Всичко това е засегнато от докладчика. Има много погрешни идеи и ние ще се опитаме да поправим да ги поправим. Благодаря следващия оратор. Искам да поздравя колегата за нейния доклад. Естерас Ферагут, колегата. Фондът бе създаден през 2002 година, за да се е, опитва да смекчи последствията от е, природни бедствия в е, държавите членки и регионите, когато бедствията водят до големи щети. Са трудни времена за местното население. Нормалният живот на хората е нарушен, економиката също. Затова хората трябва да усетят, че не са сами. Трябва фонда да може да реагира по-гъвкаво на тези бедствия и трябва да въведем идеята за регионално бедствие. Това ще отговори на потребностите на регионите и ще се засегнат в много по-голяма степен от настоящата най-отдалечените райони и острови, които до сега не бяха засегнати и трябва да се поправи текста в член 2. Тези райони много често са обект на такива природни бедствия. Малките, не е, гъстонаселени острови е, често страдат от такива е, капризи на природата но тъй като не са гъсто населени, те или по други причини, те не отговарят на изискванията, които са формулирани като процент от БВП. Може да има конкретни щети само в един отрасъл, пристанище или други. Така че фонда трябва да може да бъде достатъчно гъвкав, за да обгръща и такива ситуации. Процента на БВП, от БВП, когато говорим за малки острови, трябва да бъде 1%, за да може да изразим а, своята солидарност към а, хората, които живеят в най-отдалечените райони. В заключение, би трябвало да могат също да се финансират и И преместване на инфраструктурни е, обекти, а не само реконструкция на съществуващи инфраструктурни обекти. Já bych chtěl říci, že е, tento fond Solidarity, přestože funguje relativně krátko. Благодаря. Е, фонда Солидарност се оказа, че е изключително изклю... полезен, поне в годините, в които работи. Благодаря на докладчика за отличната работа, която тя извършва в момента. Тя се базира на различни източници и много се радвам, че Комитетът на регионите предоставя основа за нашия доклад. Много добре е да си сътрудничим с тях. Опитът на местните кметове, които работят там, където се случват бедствията, е изключително полезен. Ние трябва да се възползваме от него, за да доизчистим регулацията на фонда. Има няколко неща, които за мен са много важни. Първо, възможността да се преместват инфраструктурни обекти в други области за справяне с бедствията, когато това е необходимо. Също е важно възможността за консултация между различни нива и органи на управление. А, що се отнася до сроковете за отпускане на помощта, това е нещо, което трябва да се доразгледам. Изплащането на едни първоначални суми ще е добре. Очаквам успешно сътрудничество. Господин Бощинар. Приветствам доклада. Считам, че той е изключително важен. Искам да благодаря на колегата, която слага голям акцент на този дебат. Три неща имам да коментирам. Първо, превенция. Когато става за дума за големи природни бедствия, наводнения, земетресения или други, се задейства съответния фонд. И в регламента ФЕДЕР изключ... се предвиди възможността да се разработват проекти за създаване на съответна инфраструктура за предотвратяване на природни бедствия. За това е необходимо да има и регионални или интеррегионални центрове, които ще дадат възможност да се постигнат и економии, да се постигне по-голяма гъвкавост защото бедствията може да възникват в повече от една страна. Затова ние трябва да можем а, да се възползваме от а, помощта на тези центрове именно в критични моменти. Второ, изключително важно според мен, е как се използват, пак става дума за тези интеррегионални центрове, как се използват техните логистични ресурси в случай на природни бедствия. Примерно, по време на неводнения, трябва да, се, да има центрове по протежение на големите реки, да речеме Германия, Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Сърбия също могат да имат един такъв е, регионален център. И когато тези центрове се разполагат е, спрямо съответните е, географски особености, ще може да се използват по-ефективно техните възможности. И що се отнася до намесата след като се е случило определено природно бедствие, трябва да има възможност да се реагира достатъчно ефикасно Примерно, ако има наводнение в е, Германия или в Англия, това са развити страни, там се реагира по... има възможност да се реагира с повече средства, по-ефикасно, докато Юго-Источна Европа е по-малко развита. За това трябва да се из... разработи една стратегия, да има един, една глобална реакция, но фондовете на солидарност и структурните фондове трябва да създадат и необходимата рамка за инфраструктура, логистика и реакция в целия Европейски съюз din zonă de a răspunde la aceste provocări rămâne scăzută pentru simplul motiv. Dacă aria este mare, има държави, където капацитета за реакция е много малък е, понякога, просто защото е, бедствието е с твърде голям обхват. И ако има регионални центрове за реакция, ресурсите ще се използват много по-ефективно. И на нас ни е необходима не само координация на европейско ниво, но и на двустранно ниво, а дори и на регионално ниво, примерно за, по протежението на големите реки. В а, е, моята страна много често се случват земетресения, същото се случва и в България, и в Гърция. И примерно трябва да има планиране за конкретните видове природни бедствия. И това да бъде стратегическо планиране, което ще ни даде възможност много по-рационално да разходваме средства. Очаквам да се сътруднича ефективно с докладчикът, председателката. Колеги, имаме само 5-7 минути, които ни остават, така че ако обичате, възможно най-кратко. Добре, господин президент de uma forma rápida para tentar ir ao, ao encontro da Благодаря. Съвсем накратко. Поздравления за докладчика, за извършената работа. Много добра основа ни се предоставя за бъдещата работа. Ще подадем изменения. Подкрепям е, голяма част от е, изказването на Луис Пало Климата се променя непрекъснато, а фонда за солидарност не. И от 2005 година коментираме, вече 2013 е Фонда следва да реагира бързо, да дава помощ е, и солидарност, да показва на хората на място, че Европейския съюз може да им помогне, но фонда не постига тези цели. Не можем е, да си позволим да продължаваме с практиката, когато Европейския съюз реагира на природни бедствия, случващи се в трети страни, незабавно, а когато подобни неща се случват при нас, се започва едно дълго бавене. В моя регион 2010 година имаше голямо природно бедствие, т.е. можеше да се прибегне до фонда Солидарност – 1098 милиона евро щети. Природно бедствие, което а, нанесе вреди в размер на 6 години използване на структурни фондове. И е много важно в такива моменти да се реагира незабавно. В противен случай хората не разбират какво правим ние тук, защо не им помагаме достатъчно бързо. И това е, е предизвикателство, което трябва да бъде възприето много сериозно. Просто трябва да се реагира бързо. Ja, ein herzlichen Dank. Vieles von dem, was ich unterstreiche. Благодаря. Виктор е, каза почти всичко, което исках е, да подчертая и аз. Радваме се, че има подобен фонд е, Солидарност. 21 милиона и половина евро отпуснахме в помощ на зони засегнати от наводнения, но когато се говори за фонда, трябва да е ясно, че става дума за помощи за щети, които потенциално срещу които може да има hätte ich mit dem fonds ja auch die hochwasserrichtlinie eingerichtet haben dass mit ende dieses засяга щети, които не могат да бъдат осигурени по друг начин. Ние трябва да разполагаме с планове за управление на средствата. Комисията трябва също така да се грижи за това съответните мерки да бъдат прилагани максимално бързо и да бъдат разработени превентивни мерки, за да не се изместват само наводненията от една област в Европа в друга. И искам да подчертая, че за превентивни мерки са е, на лице средства от структурните фондове. Това го казаха и други колеги. следва да помислим как да се използват възможностите в един по-широк контекст. На немски имаме поговорка в смисъл, че който помага бързо, помага двойно повече и смятам, че ние трябва да се ръководим именно от този принцип. Благодаря, господин Ангоракис. Αναγκαστικά ένα τέτοιο θέμα αναδεικνύει πολλά благодаря. Когато става дума за подобни теми, се повдигат ред въпроси, свързани с природните бедствия и един от тях е превенцията. В Гърция ние се сблъскваме с три проблема. Земетресения, наводнения и горски пожари. Много, много природни бедствия следва да бъдат е, избегнати и могат да бъдат избегнати, ако има адекватна превативна работа. Защото когато това липсва, е, щетите понякога са невъзстановими. Ние посредством мерки за превентивна дейност срещу, с, за борба с земетресенията сме постигнали доста добри резултати. но твърде малко се работи за укрепване на стари сгради, например. От друга страна, трябва да се мисли кое е най-ефективното разходване на средства, защото това също е съображение. За наводненията проблема е, че няма съответна инфраструктура. Стотици хиляди са малки водоисточници в, в е, Гърция, където е, се е работило в посока на, на изграждане на канали е, изправяне на течението и така нататък. И в такъв смисъл не е толкова странно, че след подобни намеси има и много наводнения. А що се отнася до пожарите, те са наистина много тежко бедствие в моята страна. Същия проблем има и Испания и Португалия. Много често подобни е, пожари всъщност са предизвикани от чисто економически съображения. И няма в никакъв няма съответна предпазна инфраструктура, да речеме, защитаваща горите. Публичните власти и съответните служби в настоящите условия, в които работи е, Гърция, са изключително затруднени да действат. Например, пожарната служба страда от наложените економии и съкръщения на персонала. на остров Киос и в Хераклион, в Крит имаше огромни пожари. На остров Киос бе унищожена продукция, огромно количество продукция на растения, които се използват за производство на спиртни напитки. Също в Крит бяха унищожени насъждения, маслинови насъждения. И всичко това поради липсата на е, инфраструктура. Също много домакинства понасят сериозни щети и това следва да се отчита. Председателката, благодаря. Йоханес, искате ли да се изкажете? Ако трябва, ще е много накратко, защото нямаме време. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за подкрепата за този фонд Солидарност и за работата на комисията. Няколко коментара по редица конкретни предложения, които бяха направени днес и по предложенията, които са написани в доклада на госпожа Старас. Започвам с последния коментар – той беше споменат на няколко пъти. Превенцията. Всъщност, комисията е напълно съгласна, че превенцията е изключително важна, много по-важна и много по-ефикасна, отколкото последващите действия. Ето защо през последните няколко години комисията подсили своята политика в областта на превенцията, Спомена се е, документа свързан с е, реките, с е, допълнителната защита и укрепване. И накрая осигурили сме 7 милиарда евро за превентивни мерки в рамките на новия финансов период милиарди ще се инвестират в интелигентни мерки за превенция. Това е изключително важно. Не знам дали е вярно, че едно евро инвестирано в превенция ще спести 5 евро за справяне с последиците, но едно евро така или иначе е много важно. Нека обаче да нямаме твърде големи очаквания към този фонд Солидарност. Той беше създаден за подпомагане, когато е имало природни бедствия, въпреки всички превантивни мерки. И каквото и да правим, ще има природни бедствия и няма как да ги предотвратим. Въпросът е какво можем да направим с ограничените средства, с които разполагаме. Вероятно знаете, че по силата на многогодишната финансова рамка средствата за фонда бяха намалени от 1 милиард на малко над 500 милиона годишно. Така че виждате сериозно намаляване и ние трябва да постигнем максималното с тези ограничени средства. Ето защо всяко едно предложение за разширяване на приложеното поле на фонда или за включването на по-малки природни бедствия е, създава трудности. Много сме колебливи в това отношение. Комисията се опитва да бъде неутрална по отношение на бюджета, опитваме се да не разширяваме приложното поле, е, да се надяваме, че на тази основа в крайна сметка ще може да се стигне до одобрение от е, съвета за някакви разходи, допълнителни разходи, макар че като цяло съвета отказва да одобравя такива разходи. Доклада на госпожа Естарас съдържа няколко аспекта, за които не съм убеден, че могат да бъдат приложени на практика. Например, въвеждат се отново така наречените меки критерии. В момента имаме проблеми с някои условия, които могат да бъдат обект на тълкуване. Ако сега включим нови корективни фактори, свързани с социо-економическото положение, наред с прага, свързан с БВП, това ще направи отпускането на средства по фонда изключително проблемно. И ето защо ние се опитваме да избегнем нещо подобно. Предложението като референтен на критерий да се включат региони по НУЦ 3 не съм сигурен дали напълно разбрах това предложение. Ние предлагаме отправната точка по отношение на БВП да бъде НУЦ 2. По-малките региони, засегнати в рамките на НУЦ 2, ще бъдат допустими. Ще могат да получават средства Така че ми се струва, че въвеждането на НУЦ-3 като, референ, като референтен на критерии просто ще ограничи възможностите за използване на фонд Солидарност. По отношение на най-отдалечените региони, те са свързани с НУЦ-2, така че те ще бъдат покрити. В регламента поставяме конкретно ударение върху тези най-отдалечени региони, защото критериите са меки за тях, социо-економически се те. Сега предлагаме да се включи прак, свързан с нивото на БВП. Не разбирам как всичко това може да се комбинира с изискването за още по-голямо внимание – към тези региони, освен ако не искате да има още по-нисък процент на праговете. По отношение на повишаването на авансовите плащания, този аспект може да бъде обсъден, може и да се окаже нещо полезно, една такава мярка по отношение на увеличаването на периода от 12 до 18 месеца, това може и да го приемем, но от друга страна, увеличаването на периода за кандидатстване от 10 до 15 седмици може да се окаже контрапродуктивно. Искаме е, да действаме максимално бързо. И ако увеличим е, срока за подаване на молби до 15 седмици, можем да станем свидетели на проблеми. Ще изминат 3 е, месеца преди даже да е подадена молба. Знаем, че 10 седмици са доста кратък период за някои региони, но винаги сме приемали да ни се дава допълнителна информация, след като са изтекли тези 10 седмици, така че тук ми се иска да правим гъвкавост, вместо да увеличаваме срока. Когато беше създаден фонд Солидарност, идеята беше той да подпомага държавите членки. Държавите членки се взимат като референтен критерий. Не регионите, не трансграничните места. Целта на фонда е да помогне на конкретната държава членка, когато има природно бедствие. Ако сега въведем текст, според който молби могат да се подават в трансграничен план, ще нарушим равновесието. И не виждам как може да стане нещо подобно. Праговете са свързани с конкретните държави членки, така че всичко това би било нещо съвсем ново. И то не би се вписало в структурата на, на, на нашето предложение за фонда. Давам ви още 30 секунди, не повече. Добре, така приключвам тогава. Много ви благодаря. Разбирам, че господин Бранда иска да каже още няколко думи. Моля ви, съвсем накратко, тъй като наистина останахме без време и след това Роса. Дякую, já съм... набитък. Благодаря. Наистина ще бъда съвсем кратък. Що се отнася до превенцията, съгласни сме с докладчика и с комисията, че най-важното е да има предотвратяващи мерки. Що се отнася до включването на информация в това отношение, нещо подобно може да създаде допълнителни проблеми за онези, които искат помощ. Не забравяйте, че става дума за 10 седмици. Когато се случи природно бедствие, трябва да се свършат страшно много неща и ако отделяме време, за да описваме превентивните мерки, които са били предприяти, просто ще се забавим изключително много. Ето защо ние смятаме, че трябва да има много кратко описание на тези мерки и е най-добре да бъдат включени или това описание да бъде включено в окончателния доклад, защото най-важното е да се реагира бързо. Информацията може да се дава и на различни етапи. Може малко информация да се дава на начален етап и след това, след като всичко е преминало. Роса, заповядай. Докладчика. Да, естествено, че превенцията е приоритет. Елизабет заяви, че в член четвърти сме заличили под точка F. Ами, тук всъщност откликваме наказаното от колегата от Комитета на регионите. В един начален етап може да се дава кратко описание на превентивните мерки и след това да се дават по-големи обяснения, когато вече е получена помощта. Не искаме да премахнем превенцията, просто искаме да улесним нещата за онези, които подават молба за финансова помощ. Естествено, на по-късен етап ще трябва да се описват превентивните мерки. Един процент сме написали от БНД по отношение на природните бедствия. Включили сме социо економически особености. Тук вероятно ще има обсъждане по време на тристранните разговори, защото комисията иска 1% и половина, ние искаме 1%, важното е да се стигне до споразумение максимално бързо. Що се отнася до НУЦ 3, нашето предложение общо взето е същото като това на колегата от Комитета на регионите. Вярно е, че Комитета на регионите иска да се разгледат трансграничните райони. Аз тук обаче подкрепям представителя на комисията. С други думи, така може да се навреди на самия фонд. По отношение на най-отдалечените райони, във всички доклади по темата се иска да се отдели специално внимание на тях. Тук трябва да уточним за какво точно специално внимание става въпрос. Не знам как точно този 1%, за който говорих, ще се впише тук. Ще обсъдим въпрос с комисията. Крайният срок за подаване на молбите от 10 на 15 седмици, 18 месеца, крайен срок. Мисля, че тук тук е, няма да има кой знае какво забавяне. Държавите членки ще трябва предварително да оценяват е, какво точно се е случило. Защо казвате, че ще има забавене? Десет е, седмици са за, за, за оценка и, и още 5 може за подаването на молбата. Трябва да се действа бързо, трябва да се действа бързо и от наша страна. Имаме изслушване, имаме краен срок 6 януари за внасяне на изменения, предстоят и тристранни разговори. Председателката Мари Терес иска думата. Може ли една минута? Не повече. Извинявам се. Президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Роза и подкрепям нейните предложения. Припомням ви, че солидарността е основен принцип на нашия съюз в Европа и е, нека да подкрепа и думите на господин Брета. Много важно е да бъде просто прилагането на този фонд. Е, не става дума за щедрост, става дума за солидарност. Няколко е, въпроса за дефинициите за природно бедствие. Е, Смятам, че трябва да я изчистим. Вярно, средствата са ограничени. Трябва да се обърне внимание на техническата помощ в този смисъл. Трябва да видим също така как да се направи е, дефиниция, която да разграничава дали природното действие се дължи на климатични промени или не. Знаем също така колко е, дълго продължават е, процедурите по определене на щетите за подобни, при подобни бедствия. Ние трябва да търсиме ефективност, трябва да е, търсиме предвидимост и да търсиме възможност да правим възможно най-доброто с ограничените средства. Е, за съжаление, те са ограничени, но все пак не трябва да забравяме солидарността, основен наш принцип. Е, критериите са много строги, обаче и е много трудно да се е, кандидатства за съответната помощ в юго запад, в Лурд, в Франция имаше катастрофи. Сега се надявам, че ще могат да се възползват хората. И така крайният срок за внасяне на изменения 7 е януари в 12 часа след обед. Е, така приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Е, остана ни много малко време за следващия доклад, доклада на госпожа Сависар Томаст. Става въпрос за 7 и 8 доклад на Европейската комисия за напредъка относно политиката на ЕС за сближаване. Имате думата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 но имам за цел доклада да е пределно стегнат, пределно кратък. В началото на януари ще подам няколко е, текста за компромисни изменения и се надявам, че ще можем да свършим работа ефикасно. За НП колегата отсъства, значи няма никой. Йенс обаче е тук, така че Йенс ще се изкаже от името на социалистите. Благодаря. Аз съм внесъл няколко изменения, 8 или 9 са те. Мисля, че този доклад принадлежи към историята. Е, и историята малко се пренабрегва. Ние трябва да се учим от историята, от, от опита. Не случайно правим такива доклади. Сега имаме възможност да опишем какво сме направили и трябва да използваме натрупания опит за следващия 7 годишен период. Аз вече съм казвал, че тук трябва да се укрепят нещата. Ето защо е много важно да използваме натрупания опит. Само един конкретен пример – от доклада се вижда, че има потенциал в социалната економика, който не можем да използваме. И това трябва да се подчертае дебело, тъй като ще е важно за бъдещето. Освен това, колегата Пакаринен е предложила много добри изменения. Ако докладчика вземе предвид моите изменения и измененията на колегата Пакаринен, всичко ще е чудесно. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Děkuji za spolupráci a souhlasím plně se spravodajkou, že proto, abychom mohli... Благодаря. Напълно съм съгласен с докладчика. И така, за да направим една оценка, трябва да имаме статистически данни, които да бъдат надежни. Ако нямаме такива данни, Системата за отчитане може да доведе до това да се генерира изключително голяма тежест за онези, които подготвят формуларите, така че тук трябва да се помисли добре. Благодаря. Альфонзи е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. С две думи. Много е важен доклада. Той осветлява всички недостатъци, които се съдържат в е, политиката на сближаване, за кредиците, за мерките и така нататък. Всичко това е добре обяснено. Но ние се озадачаваме до известна степен, нашата група, от е, тези е, формулировки, вертикален метод. Обикновено ние говорим винаги за хоризонтални подходи в програмите и е, на места на държавата, да, която прехвърля на регионално ниво е, дейността, е, би следвало е, да има начин е, за организация на работата без толкова много изменения. Поне за нас е, това е важно. Благодаря. Друг не иска думата, но аз искам... А, не. Джон Уолс иска да се изкаже от името на комисията. Благодаря. Искам да благодаря докладчика и на другите членове на комисията за измененията, които са подали. Това е стратегически доклад, който е част от пакета и затова е трудно да се изготви мнение по него. Този стратегически доклад всъщност е един вид снимка на случващото се в момента на кохезионната политика, тези над 300 милиарда евро. Посредством този доклад ние погледнахме какво сме вложили, какви инвестиции, как да предотвратим рисковете, както каза колегата, изследванията, пазара на труда, приобщаването към обществото и Докладът улавя някои от основните елементи, записани в стратегическия доклад, както и в 7 и 8 доклад за напредъка. Всичко това бе казано, когато обсъдихме първоначалната чернова. 7 и 8 доклад за напредъка се занимаваха с социално-економическите тенденции на регионално ниво. Използвахме е, данни на Евростат. Опитваме се всъщност да попълним празнините в тези данни, социално-економическите тенденции и забавянията също така. Да, прави сте, трябва да има усъвършенствана от тук нататък на работата, комисията ще го направи. Вашата комисия се вълнува от въздействието на социално-економическата криза от 8 доклад за напредъка ще видите, че кризата е оказала различно въздействие върху различните отделни е, извинете, различните държави членки. Прави сте е, да се опитвате да определите фокуса на следващата кохезионна политика и с измененията си виждам, че част от вас е, държат на инфраструктурата, другите на подкрепата за бизнеса, на иновациите, на научно-изследователската дейност. Така че приветстваме също идеята ви за специализация, която да отговаря на съответните реалности, както и регионализация. След това говорите за партньорство. Е, необходимо е местните органи на властта да участват в изготвянето на програмите. Както се каза тази сутрин, ще изготвим и етичен кодекс за партньорството, който преди това не съществуваше. Така че работим в посоката, в която искате да се работи и вие. Може, разбира се, данните да бъдат по-добри, тези са по-добри от предишните, но а, с всяка, всеки един доклад, всяка една снимка в кавички, която правим, нещата се подобряват. Последните данни, които сега обобщаваме, всъщност показват, че 600 000 работни места вече са създадени от Фонда за развитие, за регионално извитие, извинете, Ще продължим да работим с вас за довършването на доклада и искаме прозрачност. Да, това е определена тежест, но е необходимо да има прозрачност, за да се извлекат полуки и да се използват ресурсите много по-оптимално. Благодаря. Благодаря на всички. Искате ли да отговорите? минало ли стойка и коментари, по ja да. Много положителни за мен са коментарите, много окоръжаващи. Представителят на комисията резумира много добре е, съдържанието, включително на измененията. Няма да повтарям. Ще продължа работата с колегите, ще ви представя компромисни текстове, възможно най-скоро и считам, че няма да има големи разнобои или конфликти. Благодаря. The... Благодаря. Трябва да се приема на 22 на следващото ни заседание, така че работата по измененията ще върви до тогава и се надявам да гласуваме на 22 Стигам до заседанието на координаторите. Ще се срещнем отново след обяд. Следобната среща е много важна, затова много ви моля, не пропускайте заседанието. Моля да останат координаторите, за да проведем заседание на координаторите.